Good afternoon to everyone. We... Здравейте, колеги. Продължаваме с дневния ред. Преминаваме към четвърта точка, а именно в рамките на структурния диалог ще обменим мнение с господин Марош Шевчович, заместник председател на Комисията за междуинституционалните отношения. Добре дошли на комисаря. Казвам, благодаря му за това, че дойде при нас. Ние смятаме, че структурният диалог е много важен за нас, както за Европейския парламент, така и за комисията. Този обмен на мнения ще се влее в програмата за 2021 година, работната програма на комисията. И така Искам да ви напомня, господин комисар, че имате 10 минути за въведителни слова. След това ще дам думата на координаторите от политическите групи за 2 минути, след което ще имате възможност за отговор, след което ще направим втори кръг въпроси и отговори. Господин заместник председател, имате думата. Благодаря. Надявам се, виждате ме и ме чувате добре. Искам да пожелая добър ден на всички, които следят заседанието, на тези, които са на място и тези, които ни следят по интернет. интернет. Искам да благодаря на парламента за това, че подкрепя нашето тясно сътрудничество през последните няколко години седмици, въпреки трудните условия. Аз разбирам и високо ценя работата на вашата комисия, особено в време на криза. Тази работа е много ценна. Надявам се да продължим нашето плодотворно сътрудничество по същия начин. Както по въпроса за работната програма на комисията, така и по други въпроси. И така, започвам с работната програма на комисията. Както знаете, работната програма на комисията за 2020 година бе резултат на много интензивен междуинституционален диалог между парламента, комисията, консултативните органи. Прилагането на плана за действия към тази програма изисква екипна работа между нашите две институции. Както знаете, има ключови инициативи, които бяха приложени през последните седмици. И благодарение на това мога да кажа, че вече сме одобрили съобщения за Зеления пакт, за справедливия преход и имаме първата инициатива за изкуствения интелект. Приета е и, и стратегията за промишлеността. Нещата много се промениха, много от процесите застинаха поради пандемията с COVID-19. Фокусът се промени, съсредоточихме се главно върху спасяване на животи, спасяване на работни места и економиката. Сега сме се съсредоточили върху възстановяването на економиката и нейното рестартиране. Мога да сравня начина по който реагирахме сега и при предишните кризи. Ние през първите седмици на кризата направихме много повече, отколкото в началото, първи, в първите няколко години от нашия мандат. Благодарение на сътрудничеството с парламента ние приехме важни инициативи, благодарение и на сътрудничеството с съвета. Наше задължение е да осигурим подготовката на Европейския съюз за следващите фази – трябва да имаме адекватно тестване и трансгранично сътрудничество. Нашият подход към възстановяването се основава върху справедливия преход, зеления пакт и също така върху научените поуки от кризата. Радвам се, че може да обменим мнения за възстановяването и за работната програма на комисията. Вече говорихме по този въпрос с ръководителите на комисии. Вие знаете и изявлението по този повод на председателката на комисията Фондерлайн. Виждаме, че парламентът като цяло ни подкрепя. Благодаря за това. Сега за работната програма и новата версия за 2020 година мога да кажа следното. Има някои преосмисление по отношение на някои политики, има разместване в времевия график и някои приоритети. Това вече сме го споменавали напоследък, но искам да ви уверя, че амбицията на политическите насоки на фон дер Лайн остават в сила. Работната програма на комисията ще бъде представена в сряда. Ще бъде представен преосмисления план за МФР и ще бъде представен общ бюджетен план. Това ще се случи в сряда, сутринта и след обяда. А сега искам да се спре на някои конкретни въпроси. Започвам с комитологията и нейната реформа. Предложението на комисията за промяната на регламента за комитологията въвежда някои модификации и намаляване на броя на мненията по отношение на комисиите. За съжаление, вие знаете, че Дискусиите зациклиха в съвета, но в последствие имаше интересен обмен на мнение в комисията и в пленарната зала тази година. И аз с интерес очаквам доклада на парламента по предложението на комисията. Надявам се, вашата позиция ще ни, да ни помогне да деблокираме положението в съвета за да може наистина да започнем политическия процес по преговорите. Но за тази цел парламента и съвета трябва да са приели своите позиции. Моля ви наистина, възприемайте ни като честен брокер в рамките на тези преговори. Важно е за успеха да останем с поглед втренчен върху основното предложение на комисията. Не бива да губим от поглед неговите цели. А сега искам да се спера и на администрацията на Европейския съюз, която трябва да е в услуга на гражданите и да е отворена и достъпна. Ние сме много ангажирани с тази цел – Административното право е трудна материя, но директната намеса на гражданите в законодателството е рядък феномен. Това може да се случи при високо специализирани дейности според специфични правила – Въведението към тези специални правила осигурява правото на инициатива на бизнеса и на гражданите в рамките на административната процедура. А, тези правила трябва да се заложат в един акт. Това ще опрости и угъвкави процедурата. На следващо място, всички институции и повечето децентрализирани агенции са приели кодекс на поведение и това включва комуникацията с гражданите и кореспонденциите с тях. Нека ви напомня, че гражданите и бизнесът има възможността да подадат е, жалба към омбудсмана – ако става дума за лоша администрация. Затова ние смятаме, че ни трябва и че имаме всъщност е, нужната административна инфраструктура. И трябва да кажа, че след като получим предложенията на парламента, ще ги обмислим. До момента получихме определ... едно предложение, но още го обмисляме, за да видим къде и дали въобще може то да бъде внедрено в цялата процедура. Но ние оставаме отворени за по-нататъчни дискусии. Нашата цел е да направим, да създадем една добра рамка за гражданите и бизнеса. Както вие добре знаете, ОИСР смята, че нашата система за публични консултации и оценки е една между най-добрите в света. И това отразява нашата цел за по-добро законотворчество. Председателката фон е много ангажирана с идеята за премахване на един закон, ако бъде предложен друг. Нашата цел е да имаме едно добро, висококачествено законодателство при малки разходи, което да ангажира всички заинтересовани страни. Ние искаме да отразим в законодателството си ежедневния живот на гражданите и на бизнеса, като намалим те разходите им. Ние искаме да имаме един разумен подход, а да не приемаме механично идеята за един закон прият и един премахнат. Не искаме да намаляваме стандартите в Европейския съюз. Напротив, в много области ние искаме да ги завишим, да ги разширим, особено в контекста на настоящата криза. В същото време комисията иска да загърби, да премахне остарели регулации и регламенти. Някои регламенти, които не са достатъчно ефективни, а това ще стане именно като използваме повече цифрови и IT решения. Мисля, че това особено се отнася до малките и средни предприятия, които се опитват да излязат от кризата. По-доброто законотворчество и свързаните с него въпроси ще бъдат обобщени в едно съобщение, с което ще излезе с комисията в скоро време. Ние също така очакваме от парламента да продължи да инвестира в капацитета на инструмента за по-добро законотворчество. Имаме предложения от депутатите, оценяваме Нашите служби ги оценяват в момента и ще ги предоставим след нашата оценка на съвета. Това е нашата отговорност. За това трябва да направим системата още по-добра в бъдеще, особено що се отнася до системата за оценка на въздействието оценяваме допълнителните ползи и разходи, които могат да се получат от промяната на законодателството. В допълнение се надявам, че може да напреднем заедно, бързо и в създаването на общия съвместен правен портал. Това е много важно за нашите законодателни инициативи. Както знаете, всяка година ние излизаме с годишен обзор за състоянието на законотворчеството в Съюза. Ще документираме и тази година напредъка по инициативата Един прият закон, един отхвърлен. Ще опишем какви са мерките за упростяване на законодателството и намаляването на бюрократичната тежест. През 2019 година нямаше данни за намаляването на бюрократичната тежест, но тази година в нашия нов доклад ще се опитаме да предоставим конкретни данни. Освен това, платформата за пригодността за бъдещето. Това ще е една платформа, която ще бъде носена от гражданското общество и бизнеса и ще бъде открита наскоро. Тази платформа ще опрости законодателството, ще намали бюрократичната тежест и ще онагледи как цифровизацията може да направи едно законодателство по-пригодно за бъдещето. Освен това ще работим и работим заедно с местните власти, именно с, цел, с целта да намалим тежестта на върху малките и средни предприятия. Планираме по, тази, по, по този повод среща с местните власти през есента. Господин председател, уважаеми депутати, ще спря до тук. Зная, че времето напредва. Връщам ви думата и с интерес очаквам вашите въпроси. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, господин заместник председател. за цялостният подход и съдържателното изложение. Преминаваме към координаторите на политическите групи. Започваме с господин Вос. Благодаря, господин председател. Господин Шефчович, благодаря и за вашия, вашето въведение. То, то се спря на най-различни области, които обаче са всички много важни за нашето бъдеще. Бих искал обаче да погледна повече глобално на тематиката – тъй като вие отговаряте и за бъдещите перспективи. Може би трябва да помислим за нова дефиниция на Европейския съюз. Не мислите ли така? В момента имаме ситуацията такава, че някои държави членки искат да продължат напред, а от друга страна има държави като моята, която смята, че трябва да сме повече една економическа общност но въпреки това ние делим обща политическа съдба и се вижда, че само така е, обединени може да говорим на, на равнопоставено с други партньори, като Китай, например. Виждаме, че там, където имаме проблеми, например миграцията, е, енергетиката, политическа външната политика. Виждаме, че във всички, при, при всички такива проблеми имаме компетенции на държавите членки, които не са продуктивни. Създава се фрагментация това се отнася и за дигитализацията. Не работим в европейски интерес, всеки защитава на европейско равнище своя национален интерес. Мисля, че това трябва да го преосмислим. Ето и по темата за върховенството на закона виждаме същото. Казваме, че имаме общи ценности, но тази база като че ли се разклаща в момента. Въпросът ми е, не би ли трябвало да мислим за тези неща в бъдеще? За да може изобщо да съществуваме в един глобализиран свят. И отново казвам, става дума за върховенството на закона, за цифровизацията. Как ще успеем да преодолеем е, разделението в съвета? Това е един от основните въпроси, за да може да продължим напред. Всичко, което казахте е вярно за отделните области, но основният проблем трябва да бъде решен. Това, което ни обединява са парите, това, което ни разединява с емиграцията. Е добре, всички тези неща обаче трябва да се опитаме да ги преодолеем. Благодаря. Thank you very much, Mr. Boss. Mr. Благодаря, господин Вос. Господин Вонга. Благодаря, господин заместник председател Европейският парламент, както знаете, е единственият пряко избран орган на Европейския съюз. Последните избори показаха, че гражданите на съюза имат големи очаквания към демократичния характер на политиката в Европейския съюз. Госпожа фон дер Лайен непрекъснато отстоява тезата за законодателна инициатива на Европейския парламент. Ние бихме искали да се предприемат стъпки към постигането на тази цела. В писмените ви отговори за парламента вие поехте ангажимент, свързани с по-доброто законодателство и резолюциите въз основа на 200, член 225 от договора. Сегашната криза, за съжаление, ще доведе до неизбежно забавяне в работната програма, както и за всички останали институции. Но тъй като парламентът в момента разработва доклади по собствена инициатива по важни теми, е задължително да гарантираме уважението към гласа на парламента. Как оценявате напредъка към отговора на резолюциите на парламента и правата на законодателна инициатива, както обеща госпожа фон дер Лайн? Предвиждате ли да направите конкретни предложения в скоро време и в контекста на сегашната криза? гарантират, можете ли да поемете ангажимент инициативите на парламента да бъдат... Благодаря, господин Волден. От а, преводачите на молите да не четете. Нека да положим усилия. Също говорете по-близко до микрофона. Thank you very much. The connection is not that great, so... Благодаря. Връзката е не е много добра. Благодаря, господин председател Шевчович за присъствието. Оценявам това, което казахте за по-доброто законодателство и регулиране и ролята на цифровизацията. Много е важно също така да обърнем внимание на ролята на малките и средни предприятия и възможността им да функционират в рамките на, наши, на нашето регулиране. По-доброто регулиране не е въпрос само на съставянето на по-добри закони. Това е въпрос и на по-активна по консултация с гражданите, като част от инициативата за по-добро регулиране, комисията предвижда ли инициативи за по-добро, за по-добри консултации с гражданите чрез цифрови технологии, например. Оценявам желанието парламента да бъде привличан по-активно и повтарям въпроса на колегата Волкенс за правото на инициатива на парламента. Най-сетне говори се за възстановяване на економиката и на Европа, на Европа след кризата какво е мястото на по-доброто регулиране като част от цифровото възстановяване. Господин Джамбаски би трябвало да вземе думата, но не го виждам. Има ли член на ЕКАРЕ, който би искал да вземе думата? Ще му я дам. А, но време ще дам думата на госпожа Обри. Заповядайте. Благодаря, господин Шефчович. Аз искам да ви задам въпрос за ролята на парламента в настоящия момент на криза. Защото аз мисля и не съм сама. Им, имам чувството, че ние сме просто нещо като регистратор. В тази криза виждаме до каква степен парламентът с готовност подписва мерки без да има, без да е предвидена рамка на демократичен дебат. Накратко, имаме чувството, че парламентът е под контрол. Това намира израз в много кратки срокове за внасене на резолюции. А, използва се многократно и Twitter, което е недопустимо при разработване на закони. Имаме чувството, че парламентът се изтиква от плана за възстановяване на Европа. И накрая аз имам чувството, че в парламент, че когато ни избраха, ни избраха за да правим европейски закони. Това изглежда малко наивно, като че ли. но всъщност трябва да имаме предвид, че ние нямаме право на инициатива. И как смятате да възстановите баланса която баланс, който е засегнат от сегашната криза. Как смятате, че ще се преодолее сегашната здравна и економическа криза? Госпожа Тосан, заповядайте. Благодаря. Господин Шефчович. Благодаря за присъствието по време на изказването каз, говорихте за регистър на прозрачност. Има ли възможност да ни представите проучване на всички инициативи? Това е много важно, за да гарантираме сигурността в областта на здравеопазването. Инициативата за регистърът е добра идея, но искаме да има и регистър на токсични продукти в Европейския съюз. Кога можем да очакваме подобен регистър? На второ място, Е, споменахте, спомена се правото на законодателна инициатива на парламента. Каква е вашата позиция? Как виждате тази, това право на инициатива? И накрая имам въпрос за Европейската гражданска инициатива. Знам, че това не е пряко част от вашия ресор, но Имаме нужда от подобна инициатива, за да се скъси разстоянието между гражданите и Европа. И Европейската гражданска инициатива е много важен елемент. Как гледате на тези теми? Е, смятат в... Благодаря ви. Благодаря. Преди да дам думата на комисаря, ще прочета въпрос от господин Любретон. Защо говори Комисията за европейски суверенитет? Не е ли по-добре да се обърне внимание на повече координация между държавите членки? Координацията по време на кризата не беше ли проява на... Е, не беше ли последица от липса на суверенитет? Благодаря ви много, господин председател. Искам да благодаря на всички депутати, които поставиха въпроси или изразиха мнение. Първия въпрос на господин Вос. Мисля, че е много уместен въпросът му. Тази криза очевидно ускори много тенденции – някои от тях вече бяха видими и по-рано, преди да започне кризата. Някои просто отлеяха, бяха малко встрани от политическия дебат. Читам, че приоритетът по време на този законодателен мандат на Европейския парламент, на съвета и на комисията трябва да бъде да се направи всичко възможно за възстановяването в света след 2300 Европа да бъде наравно с Китай и с Съединените Американски щати. Считам, че европейците заслужават това. Считам, че светът има нужда от това. Ние демонстрираме нашия подход към многостранния подход. Е, също видяхме колко е, важно беше провеждането на донорската конференция за финансирането на откриването на вакцина. Също трябва да се помисли за развиващите се страни. Мисля, че европейският начин на живот, начинът по който се прави бизнес в е, Европа, спазването на изискванията за опазване на околната среда ще са нужни още повече през настоящия век, отколкото в миналото, тъй като тенденциите бяха силно разширени от тази пандемия. Трябва да се държи сметка за климатичните изменения, както и за доста други тенденции – Светът, който ще излезе от тази криза, ще бъде много по-различен от този, който познаваме. Мисля, че беше съвсем ясно също, че имаше сигнали за тревога. Дори най-големите държави се дадоха сметка, че не са в състояние сами да се справят с големи проблеми като миграция, здравна криза и прочие. Както изправенето с безпредседентното блокиране, на който, което сме свидетели навсякъде. Мисля, че трябва да се възползваме от новите възможности. Много от държавите членки вървят във вярната посока и ние искаме да използваме факта, че се осъзнава ситуацията Осъзнават се предизвикателствата пред нас, за това можем да очакваме много амбициозни предложения в среда за международната финансова рамка, за възстановяването, за инструмента за устойчивост. Единството се прояви по време на донорската конференция. Много държави сега са готови да осъждат въпроси, дори свързани с промяна на договорите. Не поставят под въпрос, под въпрос и идеята на Европейската комисия от нуждата от нова здравна програма. Така че ние трябва да работим по реализирането на този дневен ред. Относно другите въпроси, например правото на инициатива на Европейския парламент, искам да уверя господин Волкен, както госпожа Обри, госпожа Тосан, че ние много сериозно гледаме на този въпрос и сме се ангажирали твърдо, както сме го казвали и преди, че всички въпроси ще бъдат огледани много внимателно от комисията, що се отнася до субсидиарността, по-доброто нормотворчество и прочие. Аз считам, че ние трябва да работим много тясно, за да имаме най-доброто решение в интерес на европейските граждани и на европейския бизнес. Както казах по време на изслушването ми, аз и сега искам да кажа, че трябва да има по-тясно сътрудничество между Европейската комисия и Европейския парламент, за да няма дублиране, например, на работата на комисията, да може да се намерят най-добрите решения. Това, което чувам от парламентарни източници, е, че има около 16 инициативи и аз искам да апелирам да разговаряме помежду ни, да постигнем съгласие и да обсъдим въпроса за правото на инициатива. Това е от интереси на комисията. Искам също да благодаря за предложението на господя Хелк за се използва цифровизацията по подразбиране. Ние планираме да реформираме нашия портал, за да може гражданите да не бъдат претоварени от стотици публични консултации, в които се приканват да участват. Освен това, трябва по-добре да ги популяризираме, хората по-добре да познават този инструмент. На госпожа Обри бих искал да кажа, за нас Европейският парламент е ключов институционален партньор. Ние спазваме строго правото на Европейския парламент на контрол върху дейността ни. Ние считаме също за още по-важно в комисията международната ние финансов международна, извинете, многогодишна финансова рамка и инструмента за устойчивост ще изискват много тясно сътрудничество между парламента и комисията, за да се реализират на практика, за да помогнем на европейския бизнес и на европейските граждани да излязат от кризата. И последното, което беше поставено като въпрос от господин Либретон относно по-добрата координация. Такава е необходима. Може много неща да критикуваме по време на кризата, но трябва да кажем, че Европейският съюз функционира. Вие също работите в много сложна ситуация. Ние правим същото. Това, което казах в самото начало, въпреки, че сме блокирани, изолирани сме в домовете си, 95% от хората работят от разстояние, но успяхме да направим повече за 4 седмици, отколкото за последните 4 години. Мисля, че ще можем да извлечем и други полуки от настоящата криза, за да бъдем по-добре подготвени за бъдещето. Благодаря ви много, господин председател. Сега преминаваме към втория кръг от въпроси. Господин Мандес има думата. Благодаря, господин председател. Ще се спра накратко наказаното от господин Шевчович. Добре е, че говорите за подобряване на комитологията, по-доброто регламентиране, но мисля, че сега е моментът Европейският съюз да се преоткрие. Ние можем да се борим срещу популизма, като върнем част от суверенитета на държавите членки, така че Европейския съюз да се съсредоточи върху най-важното, например общия пазар и прочие, да се откажем от всички други директиви, да се фокусираме върху изцяло хармонизирани регламенти само по ключови въпроси за Европейския съюз. Само тогава ще получим подкрепата на гражданите на Европейския съюз но отгоре на това да се налага задължителен арбитраж при разрешаването на трансгранични спорове между гражданите, бизнеса, държавите. Мисля, че това ще бъде добра стъпка. Има много хора, които все още не подозират дори за нашето съществуване. Благодаря. Госпожа Болат има думата. Ако обичате, включете си камерата. Трябва да ви виждаме. You cannot see me? Не може да ме видите ли? Не, не може. Да опитаме връзка от залата с камерата. Значи вие ме чувате. Ако говорите на английски, би било добре. Добре, започвам. Благодаря, здравейте. Но господин комисар. Госпожо Болът, ако не ви виждаме, не може да ви превеждаме за това. Или говорете на английски, или си включете камерата и говорете на немски. Можете ли да говорите на английски? Да. Hello, комисар. Добър ден, господин комисар. След усилията на комисията Юнкер, да постигне напредък по реформата на комитология се провали, е положително това, че реформата на процедурата за комитология е част от работната програма на вашата комисия. Какви конкретни мерки предприема Европейската комисия да преодолее сегашният блокаж в, в по досието комитология. Какво предвижда комисията, така че предложението да се придвижи и да не се окаже отново блокирано, както при председателя Юнкер? Госпожа Хаутала има думата. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, нашата комисия има отдавнашно предложение по, администра... по закона за отворена, прозрачна европейска администрация. Радвам се, от това, което казахте за правилата, на които би трябвало да подлежи администрацията, имайки предвид предизвикателствата пред Европейския съюз, аз смятам, че единното приложение на европейското законодателство е много важно. Оценката на Европейския парламент говори за високо ниво на фрагментарност в административните процедури между различните институции, органи и агенции и това блокира дейността на администрацията. Моят въпрос е, готов ли сте да работите с нас? Очевидно, съгласен ли сте с това, че има доста недостатъци в сегашната административна рамка? Господин Станканели има думата. Не, не е свързан, затова преминаваме към колегата Санчо Самор. Заповядайте.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 Nacho, si te parece, inténtalo de nuevo tú, aprieta el speak button y si no, pasamos al siguiente speaker y los técnicos te contactan para ver si pueden solucionar. Опитайте отново. Ако не стане, ще се свържат техниците с вас отново. Can you call, well, we are going to move to the next speaker. Can you call him in the meantime? So we move to Mr. Преминаваме към следващият оратор. Uh, Well, Mr. Breyer uh, jumped from the session, so he's not here either. So until we can recover Mr. Sanchez Amor, we are going to give back the floor to the commissioner. Междувременно ще дадем думата на комисаря. Веднага след като установим връзка с Санчес Амор, ще дадем възможност Санчес Амор да зададе въпроса си. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че чухме два въпроса, които са много близки един до друг за комитологията и административната промяна. Въпроса на господин Мандърс беше свързан с приоритетите и целите. Аз мисля, че когато започнахме тази дискусия, се оказа, че е много трудно да се разберем по приоритетите и основните правомощия на Европейския съюз, виждаме, че това е динамичен процес. След тази криза няма да има съмнение, че трябва да работим повече в областта на здравеопазването. Общи доставки и обществени поръчки – и да положим усилия за укрепване на устойчивостта ни, да намалим зависимостта ни при някои продукти, суровини и вериги на стоиността. Така че тук ще трябва да се обмислят нещата. Много е трудно да се обръща внимание само на основните приоритети, тъй като Становищата по тях са различни. Съгласен съм обаче, че ние трябва да положим усилия нашите фирми и граждани да получат много по-бърз отговор, отколкото в момента. И това е една от причините, поради които е, работим по платформата пригодно за бъдещето, поради която работим по различни механизми и искаме да присъстваме по-активно на обществените обсъждания. Тук ще участват активно и службите на парламента в държавите членки. Така ще подобрим взаимодействието и диалога с гражданите, за да чуем какви са техните приоритети. И конференцията за бъдещето на Европа ще роди много допълнителни идеи за това върху какво да се сручи Европейския съюз. Що се отнася до въпроса на госпожа Волът, мисля, че господин Мандърс повдигна същия въпрос за комитологията. Както знаете, досието е доста сложно и ако погледнем данните, за 2018 година, например, 1633 имаше изпълнителни е, имаше 1633 изпълнителни акта, по които издадахме своето становище. Въпросът е деликатен, е, имаше теми, по които намирането на решение беше трудно. Ето защо ние предложихме да променим е, системите и предлагаме нови мерки, И ако искате да ви представя съвсем накратко тези варианти, ние предлагаме да се а, изчислява мнозинството от държавите членки, които присъстват или които не, не се въздържат. След това предложихме възможността за второ връщане на съответната комисия и да, да се поеме повече политическа отговорност за решението. И на трето място, разумна идея, според мен, е да се повиши представителния глас на всеки член и да има прозрачност, да се знае кой как е гласувал. И мисля, че това ще доведе до повече отговорност в действията им в тези комисии. И също така предложихме възможността, ако няма какво да бъде отнесено към съвета за незадължителни насоки. Аз знам, че в съвета няма съгласие, но проведахме през януари дебат в пленарната зала и Идеята беше вашата комисия, Европейският парламент да излязат с конкретно становище и резолюция. И искам да ви обещавам, че когато това е готово, ще отида в съвета и ще кажа ето ви предложение на комисията и на парламента. И сега искаме вашата реакция. Искаме максимално бързо решение, защото Впечатлението е от впечатлението от 30-те трудни въпроса че има проблеми, той трябва да бъде решен. Госпожо Халтала, радвам се на нашата среща, на която обсъдихме административната реформа. Да, Нашите закони трябва да съответстват на цифровата епоха и това трябва да е посоката, в която ще се движим. С радост ще продължа нашите дискусии. Какво да направим така, че гражданите да получават по-добри услуги. Очаквам вашето становище. Благодаря, господин председател. Пак ще опитаме с господин Санчес Амор. Чувате ли ме? Да, чудесно. Виждаме ви също. Ще говоря на английски. В контекста за по-доброто законотворчество, ние сме съгласен с вашия разумен подход – Опростяването не винаги е най-доброто решение. Този принцип трябва да се използва много внимателно. Моят въпрос вече получи отговор. принципът за отмяна на акт при приемане на нов One In, One Out. Предвижат ли се други стъпки след съобщението на комисията и как смятате да включите парламента и заинтересованите страни в процеса на размисъл? Господин комисар, имате думата. Mr. Vice President, the... Господин заместник председател на комисията, имате думата. Може също да направите заключителното си изказване. Аз смятах, че вече го направих. Да, но разбирам, че е, имаше проблем малко с образа и звука. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за провеждането на този структуриран диалог по този толкова ефикасен начин. Искам да благодаря на депутатите за усърдната им работа при тези трудни обстоятелства. И в заключение искам да отговоря на господин Санчес Амор и да кажа по какъв начин можем да се сътрудничим допълнително с вашата комисия. Искам да уверя всички, че когато говорим за прилагането на правилото one in, one out, ние няма да пристъпим механично към прилагането. Ние искаме да има по-добро законодателство за нашите граждани и за бизнеса. Ние ще наблегнем на ефикасността, ще намалим максимално административната тежест при прилагането. Няма да занижаваме социални, екологични или а, други чувствителни стандарти, тъй като те са много важни за гражданите. Мисля, че а, познанията на вашата комисия, а, също използването на а, цифровите а, технологии, подготовката за бъдещето, а, от гледна точка на опазването на околната среда, на устойчивостта и прочее, също ще бъдат отчетени. Ние искаме тясно да се сътрудничим с вашата комисия, включително при създаването на новия портал. Искаме да се качат е, онлайн всички важни правни документи, оценки на въздействието. Мисля, че можем да го направим заедно с Европейския парламент – Знае, че има комуникация между службите на двете институции, има предложения за решение. Две такива са предложени. Ние ще изберем това, което е най-удачното и най-економичното в тези трудни времена и което ще е най-добро за гражданите. Предлагам, господин председател, след предложението ще имаме много работа тъй като МФР, е инструмента за устойчивост и прочие ще изискват изключително внимание от страна на законодателните органи, от страна на Европейския парламент. Обеден съм, че колегите, както и аз лично, с удоволствие ще дойдем тук, за да обясним различните аспекти на предложенията ни. Надявам се следващия път да бъда присъствено в залата, за да обсъдим много други въпроси и се надявам да можем да постигнем допълнителен напредък по този начин. Искам да ви благодаря за конструктивния подход. Мисля, че постигнахме добър напредък по някои от важните въпроси, които са в общия ни дневен ред и очаквам с нетърпение да се срещнем лично много скоро, надявам се след лятната вакансия. Благодаря ви, благодаря ви, че бяхте днес с нас за обсъждане на техническите въпроси. Ние всички очакваме съобщението на комисията, представенето на комисията в сряда. С удоволствие ще ви поканим за размяна на мнения по този въпрос. Искаме да насърчим, да работим в дух на прозрачност за намаляване максимално на административната течест, за да могат е, гражданите да имат по-лесен достъп до законодателството. Надяваме се скоро да бъдете отново в нашата комисия. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред, а именно точка разни. Има ли някой от координаторите, който иска да постави въпрос или други колеги? Не. Следващото заседание на комисията ще бъде в Брюксел на 8 юни, понеделник. Благодаря на всички, благодаря на техническите служители, благодаря и на преводачите.